водачи, които са били много авторитарни и са изиграли много съществена роля. Но с това сега окончателно закриваме заседанието. Благодаря ви на всички.